Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión. Добър ден, започваме работа. Госпожа Мачони ще дойде малко по-късно и тогава ще започне тя да председателства, след като дойде, разбира се. Първата точка от дневния ред, а именно приемане на проект за дневен ред, искам да ви направя едно съобщение. И то е следното. В 11.30 сутринта ще започнем заседанието на координаторите, след като ще продължим с дневния ред, който бе разпределен миналата седмица. Госпожа Вивиан Рединг, заместник председател на Еврокомисията, ще бъде сред нас и ще участва в световеното заседание в 4.30 където ще говорим по въпроси, въпросите на гражданството и граждански права, както и прилагането на хартата на основни и неотменими човешки права. Жалбоподателите, които ще присъстват, са по петиция 133508 за златната мина в Челопеч, България и ще ни изложат своето гледище. Точка 6 от дневния ред 1534, а именно за опазването на родопите. Те също ще присъстват. Ще присъстват и по седма точка 1336 за Натура 2000 в България. След това представители на испанска асоциация и на последно място представители на полските жълботодатели, борещи се за признаване на граждански пар- партньорства. И така, с оглед на всичко това, искам да ви кажа, че осма точка, представена от а, испанските граждански асоциации ще се обсъди след 11-та точка. 11-та точка от дневния ред, с който разполагаме. И така, продължавам с съобщенията. 12-та точка свързана с съобщение на председателството. Миналата седмица разпратихме информация относно писмени отговори на някои от петициите. Тези писмени отговори вече са получени, официализирани и ще бъдат включени в протокола. Нямаме точка разни и така започваме вече. В състояние сме всъщност. Всичко свършихме, което беше висящо и започваме. Четвърта точка. Четвърта точка обаче е малко проблематична, защото е, евродепутат Бусотил не е тук. Не е дошъл, още не е успял да пристигне, така че нека да започнем, предлагам, с пета точка. С пета точка, докато дойде господин Бусотил, Пета точка е вече в пакета околна среда, а именно петиция 1335, внесена от Христо Генев с българско гражданство, подкрепена с 1000 всъщност 14 подписа относно повишаването на доби в златна мина в Челопеч, България, посредством използването на цианидна технология. Тук ли е авторът на жалбата? Не, няма го. Така че даваме всъщност на първо място думата на Европейската комисия. Господин Иванов, based on the information provided by the petitioner in 2000. Информацията, представена от комисията през 2008 година, не позволява на службите на комисията да вземат а, отношение за нарушение. Всъщност, е, проектът за златната мина в е, Челопеч е, е разработен и пуснат в експлоатация преди присъединяването на България към Европейския съюз, следователно Акито не е било приложимо. Този аргумент е тясно свързан с процедурата за ОВОз, започната през 2004 година. Ако има ново искане за разработване след присъединяването на България към Европейския съюз във връзка с нов проект или компоненти от такъв, тогава всички директиви за опазване на околната среда ще бъдат приложими към България, но комисията не е получила информация след комуникацията си през 2009 година до Европейския парламент. Освен това, трябва да се подчерта, че на 15 април 2010 година Върховният административен съд на България отмени решението за ОВОз, издадено от Българското министерство на околната среда и водите във връзка с Челопеченската златна мина. Благодаря. Много благодаря. Някой иска ли да вземе отношение по тази точка? Merci, Заповядайте. Euh, Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос на Еврокомисията, за да ми изясни за какво точно става дума. Казаха, че няма нарушение от страна на държавата, тъй като България се е присъединила към Евросъюза след издаването издаденото одобрение на проекта. Въпреки това обаче, в края на изложението казахте нещо свързано с съдържанието на проекта и този проект никога не е бил всъщност в хармония с изискванията и поради това са били анулирани, отменени издадените разрешения поради липса на достатъчно изпълнение на изискванията. С други думи, имаме нещо, което още от самото начало не отговаря изискванията. Затова днес имаме пълното право да изискаме прилагането на е, директивата Абитат, за да може отново да се проведе този овоз, тази оценка. оценка. Смятате ли, че имам право да изискам такова нещо? Благодаря. Господин Бостинаро, заповядайте. Uh, Благодаря, господин председателю. Ще добавя гласа си е, в подкрепа на предложението на госпожа Белие, стъкнатата ни колега. След като е постановено решение от съдебен орган в София, ние всъщност се връщаме в началото на процеса. Липсва овоз след решението постановено от съда. Смятам, че единственото приложимо право в момента за България е директивата за местообитанията – и всички други норми за опазване на околната среда, приложими към всички държави членки. Така че официално, формално отправям искане към Европейската комисия да осъществява контрол за прилагането на европейските закони. И ако европейските закони не бъдат надлежно прилагане, да, прилагани, да предприеме необходимите мерки. Тъй като не може да съществува правен вакуум в България. Не може да се каже, имало е решение, но процедурата е започнала. От преди присъединяването. Сега, след решението на съда, няма оценка на въздействието върху околната среда и не може да се каже, че няма нужда от нови мерки. Не, необходимо е на българското правителство официално да се изпрати уведомление и те да започнат незабавно нова процедура за оценка на въздействието върху околната среда. След което ОВОС трябва да бъде извършена при пълно спазване на европейските норми. Благодаря. Господин Яри Мадубата. Äh, äh, äh Благодаря. Мисля, че тук има празнота правната уредба. Натъкваме се на тези проблеми неизменно, когато става дума за строителни проекти, започнати точно преди присъединяването на една държава членка към Съюза. Разбира се, че е, тези процедури се провеждат по нормите от преди присъединяването, но след като държавата стане член на Европейския съюз, е, тя трябва вече да спазва неговите изисквания и неговото законодателство. Същевременно можем да кажем, че след присъединяването трябва да се проверява Какви са последиците от инвестиции, започнати преди присъединяването? Да се преценява какво е отражението на тези инвестиции върху околната среда. Трябва да видим точно какъв е ефектът на направената инвестиция. Така, според мен, стоят нещата и според мен този проблем не е решен в конкретния случай. Струва ми се, че сега комисията трябва отново да установи контакт с България и да каже следното. Предприели сте определени действия преди присъединяването, започнали сте проект и днес трябва да направите нова оценка на въздействието. Ние не поставяме под съмнение това, което сте направили преди присъединяването, но днес сте в Европейския съюз, необходима е допълнителна оценка. Струва ми се, че оценката на последиците не е задължителна и това е причината за проблема поради което отправям въпрос към комисията. Имаме ли право да призовем българските компетентни органи да извършат ново, на ново оценка на въздействието върху оценката, е, на нова оценка за въздействието върху околната среда или пък просто е, ако се направи такава е, оценка, тя ще послужи като сравнение на положението от преди и след присъединяването. Ето, повтарям въпроса си към комисията. Какво е положението сега с новата ОВОС? Задължителна ли ще бъде тя? Задължена ли е страната, държавата членка да извърши такава нова ОВОС? Нека да бъда кратка. Делото е пред нас отдавна. Мисля, че не е удовлетворително това, което ни каза комисията. Мисля, че петицията трябва да, стане, да остане открита и е хубаво а, да се направи нещо, за да бъдат добри отношенията между комисията и българското правителство. Благодаря, госпожо Алкен. Сега давам думата отново на представителя на комисията, след което ще направя предложение. Благодаря, господин председател. Първо по законодателството за ОВОС. Прецедентното право е ясно. Ако съответното разрешение е било дадено преди присъединяването, правилата за ОВОз не се прилагат. Преди 2007 година е имало българско законодателство. Тъй като законодателството е било от процедурен характер, ние го прилагаме не преди, а след това. Възможно е да има задължения и в последствие, разбира се, ОВОС не може да се осъществява с задна дата, но не бива да забравяме разпоредбите на директивата за местообитанията. Директивата за местообитанията в момента не се прилага. Бих казал, че хубавото е, че ние получихме писмо от предприемача, в което се казва, че той се е отказа от инвестицията. Това означава, че инвестицията няма да се реализира. Сигурно можем да кажем, че проблемът е разрешен. в, ако теренът попада в Натура 2000, трябва да се направи изследване. Ние не сме в такава ситуация. И от фактическа гледна точка е, няма да се, инвестицията няма да се реализира. Благодаря ви. Авторът на петицията е тук. И преди да приключим дебата, ще дам думата. Благодаря, господин председател. От е, името на вносителите на петиция искам да обявя, че златната мина в е, Челопеч няма да се използва тази технология. Ръководителите на мисията решиха да я използват. The, this uh, result was uh, because case Причината бе, че една коалиция от неправителствени организации отнесоха случая до Върховния административен съд и съдът постанови решение в смисъл, че оценката е, на въздействието върху околната среда не е надлежно извършена. Общественото обсъждане не е било проведено както трябва по виждането на съда. Сега България вече е член на Европейския съюз. Face on uh, two other places in the country. Но имаме две други места в страната. В Кърджали и в близост до Пловдив, Смелта, планове за използване, там на тези места също има планове за използване на същата технология. Това е цианидна технология за излужване на златото. И на тези две места съществува същият проблем. Там се провеждат някакви имитации на обществено обсъждане. Например, на мястото Смелта край Пловдив, обсъждането бе проведено само в едно село, Куклен, с 7000 души население. Пловдив е на 10 км разстояние от Куклен. Там има 300 000 души население. Обсъждането се провежда само и единствено в границите на село Куклен. Така че всъщност българските органи не са изпълнили задължението си за реално обществено допитване, обсъждане. Те са под натиск от инвеститорите, които желаят да използват тази е, цианидна технология за излужване на златото, резултатът е, че те вземат решения за одобряване на подобни проекти, като този в Кърджали и в Пловдив, без да се съобразяват с позицията на а, така по-големите общности, засегнати от тяхното използване. В това отношение има подписи за забрана въобще и използването на тези технологии. 14 000 подписа събрани в Пловдив. И нашият призив е да се придържате към решението си е, като членове на Европейския парламент за забрана използването на тази е, цианидна технология за добив на злато навсякъде в Европа. Защото в страни като е, България и Румъния корупцията и ограниченият административен капацитет на нашите органи водят до опасност е, за здравето на е, десетки хиляди хора е, в страните ни. Това е позицията ни по тази петиция. Господин Бостинаро, заповядайте пак. Само два коментара, господин председател. Напълно подкрепям идеята, изразена от носителя на петицията. Първо, имаме резолюция на Европейския парламент, приета с много голямо мнозинство, в която настояваме всички дейности, свързани с златната мина, да не предполагат използване на цианид. Второ, в този случай в Челопеч имаме един своеобразен случай, нещо като юриспруденция, т.е. законите приложими преди присъединяването не са били прилагани. Имам предвид решенията на съда в София. И второ, или поне на теория, Европейската комисия никога не е искала от българският инвеститор да прилага по подобаващ начин оцен... законодателството за увоз. Като имаме предвид това, което е било правено преди присъединяването не, няма проблем. Всичко това, което е свързано след присъединяването, ще бъде свързано с законодателството за ОВОС. Сега, кът, анализирайки този специфичен случай, може би има прилики и с други държави членки, искам да помоля Европейската комисия да даде официално тълкуване на всички подобни случаи. Дали законите приложими за периода преди присъединяването не са били спазвани. Единственият закон, който следва да бъде спазван е закона за ОВОз. Слава Богу, за проблемът в Челопеч е решен не, разбира се, заради енергичните дейности на е, комисията, а в резултат на решение на инвеститора. За по други подобни случаи имаме нужда от тълкуване, така че да разполагаме с необходимите инструменти за защита на околната среда, тогава когато един инвеститор реши да се позове на правилата преди присъединяването, за да е, ги приложи в период след присъединяването. Много благодаря. Мисля, че нещата вече са и изяснени, така че заповядайте вие за последни бележки. По предложението, може би бъркам, но съзнателно давам отрицателна формулировка. Не е възможно тогава, когато една страна има слабо екологично законодателство, след това дава, издава разрешителни, след това се присъединява към Европейския съюз и след това казваме, ми всичко, което се случило преди присъединяването, не ни интересува. Решението би било твърде елементарно. Въпросът се поставя последния начин. Трябва да се води непрекъснат диалог с новите държави членки от гледна точка на екологичната технология, така че аз си мисля дали да не се отнесе въпросът към Комисията по околна среда, тъй като е необходима координация. Дори ако технологията е на лице, нещата не могат да бъдат отставени такива каквито са. Така че нека да отнесем въпросът към Комисията по околна среда. Тук става въпрос за старо законодателство, ново законодателство. На мен ми се струва, че Комисията казва нямаме никаква правна, няма никакво правно основание да водим диалог с държавите членки за е, старо законодателство по отношение на селското стопанство. Нещата са прости, нещата а, е, могат да се осъществят възоснова на пазарните разрешителни. Само, че тук е, се притеснявам, в този конкретен случай, защото старата технология може да се използва и а ние не искаме тази технология да продължи да се използва. Да, благодаря. Имаме вече мнение. Госпожа Белие също повдигна много уместно някои болни въпроси, така че аз мятам, че трябва да подкрепим желанието за поддържане на работа по тази петиция, както от страна държавата членка, така и на комисията, както и да се обърнем към комисията М и на Европарламента за мнение, за становище. Тоест, продължаваме да работим по този въпрос, за да разберем всъщност как трябва да се третира един такъв случай на изключение за преходно положение, за преходна ситуация от преди и след членство. Винаги всичко трябва да бъде в рамките на европейските нормативи, разбира се. И така връщаме се сега към четвърта точка, която който пропуснахме в началото. Господин Бусотил вече е тук. Добре дошъл. Заповядайте за представяне на доклада по четвърта точка. Благодаря, господин председателю. Искам да попитам дали е тук жалбоподателят, за да може да се включи. The the here, Разбирам, че жалбоподателят не е тук. А, във всеки случай, бих искал най-напред да припомня на евродепутатите за какво става дума, когато говорим за подвеждаща, подвеждащи търговски указатели. Обикновено тук се имат предвид малки и средни предприятия, доброволни организации, свободно практикуващи специалисти, които получават формуляр. На пръв поглед този формуляр ви приканва да се е, включите безплатно в такъв указател на търговците. След като попълните и подпишете формуляра, получавате фактура за 1000 евро и договор задължителен за срок 3 години. Това е невероятна измама. Е, но, господин председател, това е и широко разпространена практика е, в цяла Европа. Е, хиляди е, малки и средни предприятия, доброволни организации, добри училища и библиотеки стават жертва на подобни далавери. Това е трансграничен проблем по принцип, защото обикновено дружествата са установени в една държава членка, обаче тези формуляри, които изпращат, са насочени към граждани и дружества в други държави членки. В резултат на тази тактика е, гражданите е, всъщност се оказват лишени от всякакви средства за защита на правата си е, в конкретните случаи. И това е проблемът, който занимава вниманието ни днес. Една жалба е поставена в дневния ред, но такива са хиляди. През декември 2009 година ние като парламент приехме доклад и резолюция. Проектите бяха изготвени от мен и там се призоваваше комисията, както бяха призовани и държавите членки, да предприемат действия а, за преодоляване на явлението. Първо, очертахме необходимостта от повишаване на осведомеността по въпроса колкото повече знаят хората, колкото по-добре знаят за подобни измами, толкова по-малка е вероятността да бъдат превърнати в жертви. второ, поискахме комисията да помисли за решение презгранично, тъй като самият проблем е с международен характер. На трето място призовахме към по-строго прилагане по принудителен ред на действащото законодателство на Европейския съюз, тъй като въобще не сме сигурни, че в това отношение държавите членки спазват действащото законодателство. И най-сетне призовахме комисията да промени законодателството, ако то не е достатъчно ефективно и не може достатъчно резултатно да е, бъде използвано за подпомагане на жертвите на подобни измами. За съжаление, въпреки тези четири ясни послания на Европейския парламент, е, проблемът проблемът не само остана, а като че ли се задълбочи. Сега това вече се превърна в индустрия. Не става дума за измама от страна на едно дружество, а за една измамна индустрия, която нанася неимоверни вреди на е, почтените дружества и граждани в Европейския съюз, в единния му пазар. Е, ние е, най-напред е, бяхме е, получили жалба и оттам моя доклад срещу тъй наречения European City Guide от Барселона. В Валенсия в Испания се движеше това дружество. Също имаше дружество в Австрия, в Швейцария. Швейцария е извън Европейския съюз, но тя има много силни търговски връзки с нас. Има и бизнес Services, Експо Гайд, DID и други подобни указатели, които се създават от подобни дружества. Какво предлагам? Ние като комисия отново да се занимаем с този въпрос, докато комисията ни докаже, че е измислила реално решение. Прекалено много хора все още попадат в капана на тези измами. Прекалено много хора всеки ден бъдат подлагани на турмоз от тези измамници, които на всичко отгоре предприемат и различни правни действия срещу тях. Предлагам в пленарно заседание да зададем устен въпрос, за да се даде възможност за дискутиране на проблема в пленарно заседание в присъствието на комисията. И също така предлагам след устния въпрос да последва нова резолюция, с която да актуализираме информацията в доклада и да отправим призив за незабавно решаване на този дългогодишен проблем. Благодаря, господин Босутил. И така на първо място господин Вреко от името на комисията има думата. Благодаря, господин председател. Разбира се, комисията е наясно с тези измамни схеми, с дейностите на тези фирми за търговски указатели. Дейностите предизвикват сериозна тревога сред европейските фирми, особено малките и средните, а и представителите на различни професии в Съюза. Комисията непрекъснато получава писма от е, предприятия, от професионалисти и Разбира се, има законодателство, което забранява подобна практика. Това е директивата за подвеждащата сравнителна реклама и законодателството е в сила в държавите членки в, след срещи с органите в държавите членки, властите, властите да, предприемат действия. Комисията насърчава властите в държавите членки да си сътрудничат и да следят за спазването на законовите положения, залегнали в директивата. Стигаме до въпроса, повдигнат от е, депутата Бузотил в неговия доклад от 2008 година. Европейската комисия отбеляза тогава, че тези фирми, рядко завеждат дела в съда срещу своите жертви, тъй като е малко вероятно съда да отсъди в тяхна полза. Заедно с това Европейската комисия признава, че има проблем с изпълнението на закона предвид трансграничния характер на тези измамни схеми. Комисията смята, че най-ефективно би било да се е, проведе разяснителна информационна кампания сред фирмите. През 2009 година комисията наблюдава вебсайтовете и съответните е, медии и отбеляза, че този проблем е много по- сериозен в, в сайтовете на доста фирми и има опасност повече фирми да се запишат за подобно включване в указателят. Разбира се, проблемът остава и новото по отношение на отговора на Европейската комисия е, че се взе решение за законодателна инициатива в тази област и по-конкретно насрочено е приемането на съобщение за директивата за подвеждаща и сравнителна реклама. Това ще стане до края на тази година. В съобщението ще бъде направен анализ на практика на подвеждащите търговски указатели. На тази основа ще се набележат области, в които да се направи евентуална промяна за подготовката на това съобщение ще се проведе консултация заедно с представители на държавите членки, различни заинтересовани лица и ще използва различните мрежи Enterprise Europe Network и други подобни. В контекста на това е, допитване комисията ще анализира всички възможни законодателни варианти, за да защити фирмите в Европа, в това число, както беше казано, дали е уместно в директивата за подвеждаща и сравнителна реклама да се включат конкретни разпоредби за предотвратяване на подобна практика, подобно на черния списък в директивата за нелоялните търговски практики. Второ, комисията ще обмисли възможността за варианти за като директивата за е, съдебни заповеди. Възможно е обаче да се предвидят е, и нови разпоредби, за да се засили трансграничното сътрудничество между правоохранителните органи. Разбира се, дали окончателното решение ще бъде нови инструменти за сътрудничество в правоохранителната дейност или подобряването на съществуващите инструменти ще зависи от резултатите от обществената консултация. Благодаря. Благодаря. Двама души са се записали за изказване. Най-напред господин Чичестър. Благодаря. Най-напред е, искам да благодаря на Саймън Бусотил за извършената от него работа. Е, много представители на мой избирателен район одобряват неговата работа. Много, е, имам, получих много писма с оплаквания от подобни измами и Получих е, и препоръки от, е, съответни, от е, подобни организации в Обединеното кралство. Искам да изразя подкрепа за неговата инициатива. Разбирам, че начинанието е трудно. Както казах от Европейската комисия, става дума за трансгранична дейност те изпращат заплашителни писма, турмозят жертвите си. И практиката е крайно неприятна. и Трябва да, и бъде, трябва да се сложи край. Много от моите избиратели ми писаха и съм и често съм писал на комисията с информация за тези схеми. Надявам се, че комисията някъде е запазила моите писма. Надявам се, че те действително ще положат много усилия. Радвам се, че смята да преразгледат директивата. Трябва да успокоим нашите избиратели, е, които е, са били заплашвани по този начин. Съгласен съм също така, че е, трябва да. Най-добрият начин да реагираме е да предоставяме информация. Само, че това е малко като капка в морето и, както знаете, пресата не винаги обръщат много внимание на съобщения за печата на депутати в Европейския парламент, за съжаление. Независимо от това, трябва да полагаме всички усилия. Благодаря. Саймън, пожелавам ти да продължиш работата си. Благодаря. Сега има думата господин Хюпнер. Ja, Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, и аз искам да започна с благодарности към господин Босотил за това, че още по време на предишния законодателен мандат потигна този въпрос и продължава всъщност да се бори. Какво е моето мнение? Какво знам аз от опит? За сега намерените решения определено не са достатъчни. Проблемът не само, че не се разрешава и се задълбочава един единствен един единствен фирмаджия, ако мога така да го нарека, може да се позволи да подлага на обстрел хиляди души и да им праща формуляри. Аз самият съм е бил един от тези потърпевши, съм получавал много пъти такъв вид реклама, Пращат ми, например, бланка, на като пише моите данни, какъв съм, кой съм, какво работя. След това искат да потвърдя дали това е вярно, аз го правя и след това получавам сметка за 180 евро, например, за, или дори повече, за това, че съм си публикувал данните, информация за себе си в някакъв свърбошик, за чието съществувание аз даже не знам. Разбира се, аз веднага се захванах с уреждане на този правен конфликт, прибягнах до помощта на адвокати и така ли не платих въпросната сметка, но пък платих услугите на адвоката. Нещо, което виждате, в крайна сметка се отразява зле на джоба на много европейски граждани, и на много малки и средни предприятия. И този въпрос продължава. Продължава да клокочи там някъде и да нанася щети. Затова питам комисията, смята ли комисията, че тази директива, която урежда въпроса за момента е достатъчна и дали изобщо се прилага в достатъчно в изискуемата степен. В директивата се твърди, че е необходимо създаването на някакъв местен орган във всяка държава членка, който да действа централно. В моята собствена държава има, е, има няколко такива инстанции, но една централна инстанция все още чака да бъде създадена. Няма я. Така че повтарям въпроса си към комисията. Lösungen finden müssen, die mehr In Deutschland und auch in anderen Ländern recherchieren Journalisten gegen diese Praktiken und diese Denn Sie haben angeboten, beim Verbrauchermagazin die Namen dieser Firmen äh, zu nennen, damit man sich dagegen schützen kann und wurden dann. Дали смята комисията, че нещата са уредени или дали не вижда някакъв начин за публикуване на списъци на такива измамнически фирми. Трябва да ги извадим на показ, всички да знаят кои са те и да се пазят от тях. Разбира се, директивата е недостатъчна, разбира се, поне от това, което се вижда като практика. Имаме нужда от по-ефективни мерки. Благодаря. Благодаря. Заповядайте. Благодаря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 разрешение с оглед на малките и средни предприятия, но това не са само практики характерни за малки древни предприемачи. Аз съм получавал такъв вид писма и от Мерцедес и БМВ. В Германия, за да бъдеш регистриран като акционерно дружество, трябва да отговаряш на определен вид изисквания и тези писма, които получаваме за актуализиране на данни в разни справочници, са изключително добре представени комерциално, търговски. Изглеждат съвсем като истински. Ако ако човек чете понякога, ако човек чете винаги всъщност това, което е написано дори с в дребния шрифт, тогава няма да бъде толкова податлив на измамите, но не винаги го правим. Разбира се, не винаги имаме време да го направим, пък и след това ние е срам да си признаем. Именно с това се, с това се играе. Аз знам, че има много немски фирми, например, които се занимават изключително и само с такъв вид подвеждаща а, рекламна дейност. И не само в Германия. Аз знам случаи в Германия, но има и в Европа и в а, други страни. Комисията признава съществуването на два вида проблеми, а именно, че съществуващото законодателство не се прилага в достатъчна степен. И аз съм за създаването на една такава централна институция в Германия, та липсва, както казаха и преждеговорище, централна инстанция, централен регулаторен орган, към който могат да се обръщат пострадавшите. Това първо. И второ, има нужда от нови инструменти. И за това всъщност е особено ползотворен, т.е. полезен, надявам се, ползотворен дебата, който водим в момента. Като депутати, като евродепутати, ние определено имаме интерес да защитаваме малките и средни предприятия, въпреки, че нанесените им щети може би ни изглеждат дребни на пръв поглед, но ако съберем едно плюс едно плюс едно, става 100. Благодаря. Каза председателя, заповядайте. Но, но, ganz kurz ergänzen. Das eine ist, ще добавя два въпроса. Първо, хората, които са били подложени на натиск, не могат да, предпри... не могат да заведат дело по гражданското право, но и на нас ни трябват някакви ясни финансови санкции. Искаме това да се третира а, като а, нарушение по наказателното право. Би трябвало да може да се заведе дело и по наказателния кодекс. Що се отнася до директивата за правата на потребителите, може би можем да използваме онова, което е разработено в областта на защита на потребителите.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 Очевидно е, че европейските инструменти, с които разполагаме, са също недостатъчни. Те създават е, вакуум и в е, този вакуум фирмите могат е, да продължат своята дейност. Трето, трансграничния характер на тези дейности води до това, че много често жертвата не може да предприеме правни действия срещу тази фирма, тъй като седалището на тази фирма е извън Европейския съюз. И всъщност това прави невъзможно възстановяването на, на, на сумите в светлината на казаното подкрепям инициативата на господин Босотил. Призовавам Европейската комисия да ускори работата си по приемане на правни инструменти. Искам Европейската комисия много сериозно да предприеме, да, да прочете внимателно докладът на господин Босотил и също така бих искал Европейската комисия да излезе с позиция, за да стане ясно, че тя е зад малките и средни предприятия. Въпросът трябва да бъде решаван бързо на ниво Европейския съюз. Ние ние тук можем да покажем, че сме зад малките и средни предприятия. Благодаря. Има думата представителя на комисията. Um, well. Благодаря, господин председателю. Имам няколко въпроса, които бяха поставени. Дали материалното право е надлежно прилагано, дали законодателството е достатъчно. Има призиви към комисията да предприеме действия, да стори това бързо. Имаме ли достатъчно резултатни актове на ниво Европейски съюз? Повтарям, че комисията изцяло осъзнава вредите, които причиняват подобни измами на малките и средни предприятия от гледна точка на тормоз и разходи. Но Основното, което има значение за комисията в този случай е презграничният характер на измамата. Често пъти дружеството, което извършва измамата, се намира извън дружеството, извън страната, където са пострадалите, което прави много трудно преследването на извършителите, въпреки че вече сме свидетели на някои примери на сътрудничество между компетентните органи на различните страни. От гледна точка на законодателство има а, законодателство, а, Имахме един а, случай преди а, години с а, чешко дружество, което излизаше извън руслото на правилата. А, тези случаи са забранени. Въпросът е а, за комисията как а, да усъвършенстваме законодателството, така че да стане още по-ясно, че съществува такава забрана и да се улесни процесът на преследване на подобни дружества. От друга страна има и някои осложнения и най-вероятно към тях ще бъдат насочени усилията, а именно да бъде намерен начин да се финансира сътрудничеството между компетентните национални органи, както и сферата на защитата на потребителите. Това ще позволи на дружествата а, да се ползват от бързо сътрудничество между а, техните национални органи, които могат да поискат бързо съдействие от компетентните органи в чужбина, в трета страна. И така да се стигне до е, изпращача на писмата, до автора на измамата. Вземам предвид тук и по, директивата за защита на потребителите. Всъщност, това, което имаме предвид тук е, е директивата за нелоялната търговска практика, нелоялните методи в търговията. От тук можем да почерпим вдъхновение, за да е, потърсим така най-адекватните законодателни решения. Но искам да уверя почитаемия господин, че е, комисията наистина се отнася много сериозно към проблема. Сега започваме обществено обсъждане и е, процес на анализ на законодателството, може би е, в резултат на този анализ ще изменим е, директивата е, за подвеждащата реклама или ще променим самите материално-правни норми или ще предвидим е, така механизми за разширено сътрудничество в директивата. Благодаря ви. Благодаря. Заповядайте сега господин Бусотил за бележки на края. Господин Бусотил, благодаря. Искам сърдечно да благодаря на всички колеги, които се изказаха и подкрепиха инициативата. Това е инициатива на парламента. Но още по-важно е, че тя е инициатива от името на всички пострадали, обърнали се към нас Говорейки за пострадали, трябва да ви кажа, че тези формуляри се получават и от евродепутатите. Така че тази индустрия е безсрамна. Тя си разпраща формулярите дори на евродепутатите. Няма да кажа, дали някои евродепутати са се хванали на въдицата. Оставям те да го кажат, ако преценят, но наистина говорим за срамна практика, която трябва да прекратим. Много се радвам, че комисията потвърди, че мисли за предприемане на законодателни инициативи Пон, така не ми харесва това, че ще трябва за тази цел да изчакаме до края на тази година. Днес сме едва 1 февруари. До края на тази година ще рече цяла година. Все още хиляди пострадали чакат да бъдат защитени и обезвредени. Затова настоятелно призовавам комисията да действа максимално бързо. Не говорим за проблем, който е възникнал днес. Хората се оплакват от него от години. И за това сме длъжни да предприемем действия. Искам да отправя и едно предупреждение. Е, комисията казва, в някои случаи трябва да изменим законодателството, в други случаи казва, вече законодателство съществува. Комисията трябва да прецени как е. Действителност. Ако законодателство съществува, тогава комисията е длъжна е, да следи държавите членки да го спазват. Ако не го спазват, тогава пък комисията е длъжна да образува производство за неизпълнение на договорите и на общностното право. Ако няма производство а, за нарушения, на какво се дължи тогава това? Ако ли пък нямаме действащо законодателство, тогава трябва да променим действащите актове, за да забраним тази порочна практика веднъж и завинаги. В заключение искам да отправя едно съвсем а, елементарно послание. Нуждаем се от истински възпиращо решение. Не искаме хората да се превръщат в пострадали и след това да ни търсят за помощ. Ние не искаме те да стават пострадали. Не искаме те да страдат. Това е нашата основна цел. За това трябва да изменим законодателството, за да а, пресечем от корен тази измамна индустрия. За това предлагам да зададем устен въпрос, може би трябва да го обсъдят координаторите. И устен въпрос съчетан с резолюция. И съответно комисията ще проведе по-нататък проследяване как се откликва на нейните искания. Благодаря, господин Босотил. Смятам, че ще изразя мнението на всички, ако ви благодаря много за вашата висока взискателност и именно това е правилното отношение, правилният подход. Ние трябва да сме комисията, като е най-парламентарната комисия с най-завишени критерии. Всички тези предполагаеми а, измами следва да бъдат предмет на нашите действия и на нашата взискателност във всеки един момент. Така че благодаря ви за това, че поставихте толкова високо летвата. И както всъщност вие самият казахте в изказването си, в обращението си към Еврокомисията, следва да бъде активиран веднага някакъв противоизмамнически механизъм и това да се случи при това още до края на годината, а именно да се да се активира този механизъм още до края на тази година на първо място. Това е мярката, която предлагате ви и ние подкрепяме. И на второ място за да се изработят нови законодателни инструменти. Това е изключително похвална, това е изключително похвална инициатива, изключително похвален подход, защото от една страна предаваме послание, даваме ясен знак за това, че се вълнуваме и не сме склонни да допуснем каквито и да били измами. На първо място и на второ място, че работим за затягане още повече на контролните механизми. Поздравления с други думи. Минаваме сега към шеста точка, а именно петиция от Борислав Сандов с българско гражданство от името на Сдружението за аграрни и екологични проекти. Смятам, че той е вече тук, поне така мисля, да, да, така е. И само да кажа, че тъй като доста напредна времето, се обръщам с молба както към е, вносителя на петицията, така и към евродепутатите, с молба всеки да се придържа към времевия регламент, за да можем да изчерпим днешния, ден, заповя... днешния ден ред. Заповядайте. Thank you, Mr. Благодаря, господин председател. Ще представя някои факти по тази петиция. Планина Родопи е голяма планина на границата между България и Турция. Най- най-високият връх е Перелик на около 2000 метра. Прекрасен район включен в мрежата Натура 2000. България е член на Европейския съюз от 4 години и задължението на а, българските власти е да не допуска разрушаване а, на а, зони, включени в зона в Натура 2000 от незаконно строителство и други дейности. Но една фирма е, на име спорци, спортен туристически център, ръководен от е, Кирил Асенов. Ето това е човекът, ето това е планината. Фирмата е регистрирана в е, Кипър. Проект тя реши е, да изгради е, голям е, проект с множество хотели и ски писти след действия предприяти от неправителствени организации в България. Проектът беше прекратен. Сега обаче получихме отговор от Европейската комисия, че няма данни доказващи, че, е, че са били изготвени части от този проект, нито пък, че има строителство. Всъщност това не е вярно. Фирмата изгради на най-високият връх на тази планина, на връх Перелик, ето тази сграда. Ето това е е, сградата. Тя е абсолютно незаконна и е, фирмата е сложила някои табла, рекламни табла, ето като това, с е, текст, че туристите са под видеонаблюдение, осъществявано от фирмата, което е абсолютно незаконно. Нашият призив е докато българските власти не предприемат съответните мерки, за да възстановят района и докато не, се, докато не бъде разрушаван, разрушена тази незаконна сграда, петицията да не бъде приключвана, тъй като това би било знак за всички инвеститори, че ако предприемат действия, разрушаващи зони по Натура 2000, ще останат безнаказани. Благодаря. Давам думата сега на Еврокомисията, представлявана от господин Иванов. With regard to petition по отношение на петиция 1534 от 2008 година, службите на комисията са прияти за, са информирани за изменение в градостройствения план на Смолен за изграждане на спортен туристически център Перелик, без да се извърши стратегическа овоз по директива 2001-42 и съответна оценка от директивата 2143. Изпълнението на проекта би имал значителен отрицателен, отрицателно въздействие и върху Триград Морзалица, който е територия с който е специална защитена зона. В резултат решението за приемане на изменението в специал, устройствения план на Смолен за включване на спортно-туристическия център беше отменено с решение на Общинския съвет в Смолен от 13 март 2009 година. Изпълнението на изменението общо устройствен план не е започнало. Службите на комисията смятат, че в светлината на мерките предприяти от българските власти нарушението е премахнато и няма никак нанесени вреди. Въпреки, че специалният план е бил прият, никога не е бил изпълнен. Службите на комисията, независимо от това, ще продължат да следят по-нататъчните дейности, свързани с спортно-туристическия център Перелик. Ние приветстваме всяка допълнителна информация на вносителя на петицията и ние ще търсим информация от българските власти, за да сме сигурни, че ситуацията остава в рамките на изискванията. Благодаря, госпожа Окен. Е, Благодаря. Настоявам да проведем анкетно проучване. Мисля, че трябва да направим посещение с тази цел в България. Няколко проблема висят. Естествено, винаги трябва да бъдем любезни, но ми се струва, че се нуждаем от анкетно посещение. Много любезно, но не повърхностно посещение е, за прехосване на пари, е, време и квоти за пътуване. Няколко проблема се поставят във връзка с България и имам усещането, е, че парламентът, ако е, се осведоми допълнително, това може би ще помогне. Благодаря. Сега пак господин Бустинаро има думата. Благодаря, господин председателю. Е, ще е, започна с това, което каза госпожа Алкин. Е, любезни, но решителни. Защото това, с което се сблъскваме тук, е пак много лошо изпълнение на правилата на Европейския съюз и то след присъединяването от 2009 година Комисията е, отбелязва, че планът на съвета не се изпълнява добре. Някакси е, комисията обаче е, изцяло разчита на официалната информация, подавана от компетентните органи. Обаче не разполага с никакви е, доказателства от различен характер за това дали добре се изпълняват нормите на Европейския съюз. Самото съществуване на тази сграда е показателно. Комисията никога не е отправила никакво искане за разрушаването на сградата и а, за възстановяване на околната среда в първоначалния и вид. Това потвърждава, а, че а, е на лице пълно не спазване на действащите правила. Затова аз съм за такова анкетно проучване в България, посещение с тази цел. трябва не само да бъдем любезни и решителни, а да посетим всяко място, където жалбоподателите твърдят, че правилата на Европейския съюз се нарушават. Освен това, вярвам, че Европейската комисия ще се умее крайна сметка да се яви пред нашата комисия с прецизна информация. Такава мъглява неточна информация а, за отделните случаи е не само неотносима, нерелевантна, тя е неприемлива. Не, не може да се приеме това. Ние е, общувахме с компетентните органи, изпълнява се законодателството, но не чак толкова добре. Категорично това не може да се приеме. Благодаря. Много ви благодаря господин Бостинаро, сега госпожа Белиер. Merci, monsieur le président. Je vais... Euh, Благодаря. Господин председател, и аз искам да се присъединя към казаното от колегите. Днес сутринта има поне три досиета, идващи от България. Не едно, а три което означава ясно, че не се спазва на достатъчна степен екологичните изисквания в България, в планините, на морския бряг и така нататък. Тоест, какво значи всичко това? Че в България не се прилагат изискванията не само на тези места и местообиталища на различни природни видове, където това е абсолютно необходимо, а означава и заплаха, че може би за бъдеще това ще продължи да се следва като поведение. Така че през следващите 10 години това ще продължава да бъде от стратегически интерес за нас, тъй като е очевидно, че в много от новопроизведените държави и България на особено ярко място има проблеми с прилагането на директивите, свързани с опазването на околната среда. Затова аз съм за предложението за един одит, ако мога така да го нарека, на нашата комисия към българските власти с настойчива покана да дойдат на изслушване в Европарламента относно това как прилагат и спазват европейското законодателство за биоразнообразието. Благодаря. Госпожа Кортинес има сега думата. Започвам с следното. Цял живот. Цял живот работя по въпросите за опазване на ландшафта и околната среда. Какъв е нашия проблем тук в Европа? Проблемът ни е, че имаме само един единствен инструмент Европа 2000. Тоест, извинете, Натура 2000. Непрекъснато идва някой от а, някъде и обяснява за това, че не се спазва Натура 2000, без обаче да се позовава на друг вид градоустройствени и свързани с организацията на и районирането на територията на една държава проблеми това не са просто свързани с природата и биологичното разнообразие. Въпроси е, това са свързани с управление, с градоустройствени планове. Така че аз мисля, аз мисля, че трябва да работим за това, защото всички да разберат, че околната среда не е само пейзаж, не е само ландшафт. Това е нещо, което е свързано с много повече и много по-богати фактори палитрата е много по-широка, така че с един биоразнообразен екологичен инструмент няма да обхванем цялата палитра. Благодаря. Благодаря. И аз искам да изразя подкрепа за колегите, които предложиха идеята за проучвателна мисия. Ако се изгради сграда на планински в планината и се осигури пречиствателна станция, аз, аз не питам дали са взети всички предохранителни мерки, но ние трябва да говорим с един глас и трябва да представим е, фактите. Разбира се, трябва да бъдем а, любезни. Само, че това не означава, че не трябва да държим за спазването на законодателството. Господин Яр. Съгласен съм с казаното от предишните оратори. имам въпрос към комисията. Комисията каза, че основните проекти трябва да са били отеглени. Тази сграда част от проекта ли е или не? Комисията наясно ли е, че тази сграда е била изградена? И ако да, дали е... Преди да дам думата на комисията, госпожа Ятова. Изцяло подкрепям предложенията, които направиха моите колеги от различните парламентарни групи за една анкета, която трябва да се проведе в България. Искам да ви припомня, че ние не за първи път се занимаваме с нарушенията на Натура 2000 в моята страна. И за съжаление, като член на Комисията по петиции и жалби, това, което наблюдавам, никак не ме радва. Още преди две години започнахме да разглеждаме проблемите, свързани, например, с птиците и местообитанията по трасето на Вия Понтика. Аз ви уверявам, че нито, едно, от, нито една от препоръките, които тук в тази зала се раждаха като предложение на нашата комисия по петиции и жалби и нито една от препоръките на Европейската комисия не са спазени. Някак си оставам с усещането, че ние тук водим една дискусия, правим едни предложения, изпращаме ги в държавата членка и оттам нататък никой абсолютно не се чувства задължен да продължи или поне по някакъв начин да се съобрази с това, което ние предлагаме. А, за пореден път се питам всъщност тези дискусии и хората, които идват тук, за да излагат своите проблеми, къде е смисъл от всичкото това? Още повече, познавайки местните проблеми, това, че в момента не се гледа решението на Общинския съвет или че то е в някаква замръзнала форма, не означава, че след един-два месеца то няма да бъде възобновено. И още нещо ще кажа. По начина и времето, по което се движат петициите и жалбите в европейските институции, т.е. минимум две години – а това е минималният срок, за тези следващите две години, аз ви уверявам, че ще има не само тази къща, която виждате, а цял един комплекс и никой не е в състояние след това да го разруши, защото както беше с вятърните генератори във Вия Понтика, казаха ми, то, закона няма обратно действие, ние не можем да разрушим вече построеното. Така че настоявам за много спешна анкетна комисия в България. Въпросът ще бъде не само за този проверката ще бъде не само за този случай, а за много нарушения на Натура 2000 и крайно време е и комисията да направи една ревизия какво всичко това е изпълнено като забележки. Eh, много благодаря. Заповядайте сега от комисията. Много кратичко, ако обичате да бъде. Благодаря, господин председателю. Е, ще кажа две неща да се определи една зона на Натура 2001. Втори елемент е какво се прави вътре. При определенето България има доста висок процент. 17% е средният процент за Европейския съюз. лошите ученици са Великобритания и Дания, докато за България 34% от територията са 35 000 квадратни километра е територията по Натура 2000 и това е много-много висок процент, висок дял. Сега, обаче, обемът на заделените територии има отражение върху контрола. Много е трудно да се контролира. Да не забравяме, че са хиляди обектите по Натура 2000 в Съюза и контролът тук се ползва с известни слабости. Значи имаме и проблем с данните при опазването на околната среда. Вярваме на жълбоподателя, господин Сандов работи много усилено и категорично. Ние самите през април ще направим посещение на място, но ние е, също е, сме благосклонно разположени и към всяка информация, която би ни е подала комисията по петиции. През 2008 година е имало посещение в България. Това е много ценна информация за нас. Значи, е, много е трудно да се работи на терен, но колкото повече работим на терен, толкова повече нашата контролна дейност ще бъде улеснена. И трето, по въпроса на господин Яр. Наистина, доколкото планът е, е отменен, твърде вероятно е, е този строеж да е незаконен от гледна точка на българското право. Но все пак ние ще направим проучване, незабавно ще запитаме компетентните български органи, ще направим посещение на място, ще проверим и вие при посещението ви на място също ще проверите. Изключава я. Да, чудесно и слушах всички мнения. Така че смятам, че мога да отразя, отразя мнението на мнозинството. Наистина, тази петиция продължава да бъде открита. Благодаря на всички вносители за тяхната информация. От последното изказване на комисията можем да извадим извода, че ще се изискат повече данни, повече информация от българските власти и това всъщност може, е основателно, основателен аргумент да приемем идеята за мисия в България в обичайния формат. Съответните срещи с местните власти и други управленски органи, които я придружават. И това ще ни помогне да съберем данни за това как стоят нещата с околната среда на първо място. Това ще бъде пътеводната звезда, ако мога така да кажа, на нашата мисия. И минаваме сега към следващата точка, пак свързана с България. И моля да взимате предвид факта, че вече сме взели решение за посещение в България и да бъдете възможно най-кратък, господин Ковачев. Това ще го уточним на място. Благодаря. Thank you, uh, Mr. Um, Chairman. I will be very... Благодаря, е, господин председателю. Ще се изкажа много кратко, защото е, решението на вашата комисия напълно съответства на следващия случай. Съвсем накратко това е. Още едно място на Черноморския бряг бе унищожено. Ето го мястото. Реката Вая. Ето и разрушението през 2007 година. Просто реката изчезна. Българските компетентни органи в този случай е, поискаха възстановяване. Но е, през лятото на 2009 година виждате, че възстановяване няма. Е, възстановяване няма. някакви бледи опити за връщане към предишното положение. Така че това е втори аналогичен случай на предишния. Е, във връзка е, с е, петицията за Натура 2000 трябва да кажа, че преди две години комисията по петиции извърши посещение и е, в е, Родопите е, бе установено, че българските компетентни органи трябва да се е, занимаят с проблема с мечките, трябваше да определят буферна зона. Няма решение за буферна зона в Рила. В Рила. Благодарни сме, че решихте да дойдете в България. Цялата тази информация ще ви бъде е, предоставена е, на място е, с необходимите факти и доводи. Благодаря. И аз ви благодаря. И така, смятам, че изчерпихме вече тази точка от дневния ред и взехме съответното решение, а именно да включим посещение в България и в програмата му да включим и тази последната точка. И сега Минаваме към девета точка, защото уточнихме, че 8 ще се разгледа след 13-та. След 13-та точка, свързана с жалбата относно проекта за магистрала през испанските Пиринеи. И сега минаваме към 8 точка, свързана с епидемиологично изследване на жителите на община Гибралтар в Андалусия, Испания и Гибралтар, Обединено кралство. Заповядайте първо за мнение от комисията. Благодаря. You, Благодаря, господин председател. По тази петиция искам да ви е, кажа, че в предишното си известие до Европейския парламент комисията е заявила, че се е свързала с компетентните испански органи и е започнала разследване за е, изпълнението на е, директивата от 2008-1, тъй наречената директива за КПКЗ. Съществуват недостатъци от глен точка на тази инсталация, но се предприемат действия за преодоляване на трудностите. Информацията, с която разполага комисията, е, гласи, е, че е, операторът вече усъвършенства инсталацията по заръка на компетентните органи и в идните години, вероятно, недостатъците ще бъдат отстранени. Тези е, промени е, са насочени към е, максимално ограничаване на възможностите за замърсяване, използване на най-добрите налични техники, Комисията също така взе предвид и проверката на мястото от компетентните органи през 2008 година с оглед издаване на разрешението за строеж. Ясно е, че в момента операторът взема мерки за решаване на проблемите с недостига на електроснабдяване, което до някъде е причина за замърсяването. Затова комисията не може да констатира нарушение на правото на общността. ¿Alguna intervención? Благодаря. да Esta presidencia entiende que es... Аз а, считам, че е достатъчно. Значи обсъждането, което сме провели на 26 април миналата година по този въпрос и тогава взехме решение да се проведе едно такова епидемиологично изследване. Изпратихме писмо до местните централни и е, регионални власти в Испания, но поне до вчера нищо не се е получило. Така че смят. Петицията продължава да бъде открита, по мое мнение, в очакване на отговор от страна на властите. И сега минаваме към десета точка – петиция на Берн Хофман с немско гражданство относно предполагано принудително отчуждаване и направилно използване на европейско финансиране в Елче, провинция Аликанте. Заповядайте. You, Благодаря, господин председател. Жалбоподателят е озаглавил своята петиция принудително чуждавно и правно използване на фирма от Европейския съюз. То е свързано и с инфраструктурата. Комисията внимателно анализира петицията и заключението за европейските фондове е, че ОЛАФ е проверил внимателно жалбата и не е установил достатъчно данни за започване на процедура. Що се отнася до устройственото планиране, Европейската комисия иска да подчертае, че това са въпроси, влизащи в национална или регионална компетенция и няма приложимо европейско законодателство. Що се отнася до недостатъчната водна инфраструктура, то има европейско е, измерение и имаме директива за отпадни води, където са предвидени начините по които следва да се пречиства водата. Има и директива за защита е, на подпочвените води, езерата, реките. Целта е да се постигне високо е, качество. Европейската комисия през май 2010 година реши да заведе дело срещу Испания пред Европейския съд за недостатъчно изпълнение на разпоредбите на директивата за отпадните води и за рамковата директива за водите. Миналата, миналата седмица беше издадено обосновано становище срещу Испания за това, че не са предприяти необходимите действия. Това а, определение е последното предупреждение преди да бъде заведено дело пред съда. обобщим няколко аспекта на петицията. Ня, е, някои от тях не, се основа, не са свързани с европейското право. Това е местното устройствено планиране, например. Въпросът е, за злоупотреба със средства на Европейския съюз е бил проверен от е, ОЛАФ. По законодателството защита на водите комисията е предприела необходимите стъпки те по косвен начин ще принудят Испания да осигури необходимата инфраструктура във всички засегнати селища, в това число и Елче. Благодаря, господин председател. Господин Алкин има думата. Госпожа, извинете, Алкин. Yeah. Well, I'm a little bit... Аз съм малко разочарована, меко казано, от отговора на комисията, че не бива да се занимаваме с тези въпроси. Имаше много ясно мнозинство в парламента, което настои в подкрепа на тезата, че а, ние трябва да предприемем действия помните, че става дума за подобни въпроси в Румъния и в България. Сега, нашата комисия неколкократно след гласуването в пленарната зала се позова на доклада. Това означава сега в нашата комисия има съгласие по това, че Европейската комисия трябва да предприеме действия във връзка с нарушаването на основни права на човека. Да, вие казахте, че моят доклад трябва да бъде представен. Мисля, че не е честно спрямо вносителя на комисията, да го отблъснем и да му кажем и да се обърне към Националния съд. В крайна сметка, колко години трябва да минат преди да се промени нещо? Комисията обърна внимание на въпроса свързан с водите, но в недостатъчна степен. И аз мисля, че трябва да обърнем сериозно внимание и на крайбрежните води. Това са различни въпроси. Много хора смятат, че не се осигурява достатъчна а, защита а, на личната им инфраструктура. Не говорим за големите фирми. Някой друг иска ли да вземе отношение? Няма никой желаящ. Така че продължаваме да държим тази петиция отворена в изчакване на последващо развитие. Следваща точка от дневния ред, 11-та точка, чието вносител е тук, представена от Роланд Шарп с британско гражданство от името на Хондон де Лос Фрайлес. Заповядайте. E Подобно на хиляди е, други европейски граждани имам имот в Испания. представлявам интересите на 500 подобни притежатели от поне 5 държави членки. Много се радваме, че има защита в Всеобщата декларация за правата на човека и в Европейската конвенция за правата на човека. Всеки има право на собственост и да се ползва от нея. Никой не може да бъде произволно лишаван от собствеността си и ако я изгуби, следва да получи справедливо обещетение Държавите членки са се ангажирали е, да е, следят за тази защита и правят това всеки път, когато някоя държава членка е, реши да се присъедини към Европейския съюз. Значи, ние плащаме данъци в Европейския съюз и защитата на нашата собственост идва на второ място след защитата на живота. Животът се обесмисля, ако нямаме дом. Към 2002 година Испания е била от 16 години член на Европейския съюз съюз и смятахме, че там собствеността ни е така гарантирана, както в собствената ни държава. Ние е, житей... Е, е, спестяванията си от целия живот го вложихме в тези домове. Но през 2005 година, без обсъждане, беше прият нов градоустройствен план. Урбанизираните зони се увеличиха с 600%, градското население с 1000%, без никакви планове за нови работни места. Всъщност, планът предвиждаше водоснабдяване, при което се отчиташе, че ресурсите значително намаляват. През март 2008 година в едно съседно село имаше друг план за 1000 нови жилища, може би за 25 000 нови души население. И всъщност едни и същи водоисточници се ползват и за двете села. И ние сме убедени, че това противоречи на директивата на Европейския съюз за устойчивото водоснабдяване. И тъй като като че ли това не беше достатъчно, разбрахме, е, че е, испанското градоустройствено законодателство изисква 40% от собствеността да е, бъде предадена от е, собствениците на държавата и е, за оставащите 60%, 60% те да плащат данъци. Ако не изпълнят това изискване, домовете им ще бъдат разрушени. Опитът е, показва, че това не е празна заплаха. 60 собственици в нашето село само са изправени пред нея. Затова бихме искали е, да подчертаем, че законодателството в общността Валенсия явно нарушава първия протокол към Европейската конвенция за правата на човека. Ние се стремихме, нали, цел, целта на този план е, е да се изведе трафика от центъра на селото, обаче нали, това означава строеж на нов път, който е неразумно близко близко отстояние от е, поне 10 е, дома. Е, по най-малко 10 къщи ще бъдат на по-малко от 3 метра от този път. Намалява се стоиността на земята, която не се експроприира и това не води до никакво обещетение. И дори да няма бъдещо строителство, пак ще бъде много ниска стоиността на домовете. Ние сме убедени, че градоустройствените закони на Испания противоречи на член 1 от първия протокол към Европейската конвенция за правата на човека. Това а, сигурно може да се репликира 80 000 пъти на цялата територия на а, Испания. А, имало е три посещения в Испания по искане на тази комисия при последното посещение беше препоръчено да се спре финансирането на европейски проекти в Испания, докато не се промени законодателството, което съставлява такова нарушение. От гледна точка на стратегия, може би е добре да знаете, че а, напоследък испанското правителство избягва заплахите, а, като въвежда а, законодателство, съответстващо на това на Европейския съюз, точно преди да изтече срока за въвеждането. В заключение, смятаме, че когато една европейска държава е член на Европейския съюз от повече от 25 години, има пета по големина економика в съюза, все още е нетен бенефициар на общностни средства и нейните градоустройствени закони нарушават второто по важност право на човека, защитено от Европейската конвенция, тогава е задължително да бъде потикната тази държава бързо да приведе законодателството си в съответствие. Това ще се отрази върху моралния облик на целия Европейски съюз. Благодаря. Комисионер сеньор Рамос. Господин Рамос от името на комисията. Много благодаря, господин председателю. Няма да резюмирам отново фактите, тъй като вносителят на петицията вече го направи, изложи всички факти и всички обстоятелства. Така че, уверявам ви, че службите на комисията обследваха съдържанието на неговата петиция и го свериха с европейското законодателство, особено в областта на екологията. Става дума за Ондон де Лос Фрайлес в Аликанте и тамошното устройствено планиране. Устройственото планиране, както всички знаем, е национално правомощие, както разбира се, са национално правомощие и всички механизми за отчуждаване на собственост. Това е национална прерогатива, а не общност. Да, сега. Всичко свързано обаче с устройственото планиране трябва да бъде съобразено с екологичното законодателство на Евросъюза, което е приложимо там. И това са съответните директиви за ОВОС или за стратегическа оценка за опазване на околната среда, както и директивата за дивата флора и фауна и местообитанията, така наречената хабитат. Разбира се да се вземе под внимание и съответ... евентуалното влияние, което ще окаже върху Натура 2000. Тоест, един устройствен план, един градоустройствен план трябва да обхваща, разбира се, и рационално планиране на хидрологичните ресурси. Както разбрахме, в тази Аликанска община всички се стремят към максимално използване на оказващия се вече оскъден терен. Планът обаче все още не е прият. Има издадена една временна, един временен лиценз от страна на кметството. И все още се изчакват последните резултати от общественото допитване преди приемането на този план. Това започна през 2005 година и към днешна дата местните регионални власти, власти все още не са одобрили градоустройствения план, който все още не действа. Сега, вносителите на петицията са участвали в това обществено допитване по повод на ОВОС. Екологичното законодателство, което е приложимо в този случай, е най-тясно свързано с Натура 2000, както и с директивата за опазване на водите, защото просто се оказва, че няма разполагаеми хидроресурси, които да могат да обслужат нарасналото водопотребление. И така, рамковата директива за оползотворяване на водите е краегълния камък, на управлението на водните ресурси в Европа през първото десетилетие на 21 век. Съществува календар, съществува график и нещо, което е особено важно е установяването на така наречените хидрологични планове или планове за развитие на хидроресурсите в всеки един регион. Има и редица изисквания и различни дати крайни срокове за различните региони. В нашия случай Испания и Куенка. В, случаят, в испанския случай минала датата не бе спазена, нещо, което доведе до предприемане на мерки от страна на комисията, именно към срещу Испания и 12 други държави членки. Поводът за испанския случай беше именно регионът на Куенка. Защо това не се получи? Защото не бе спазен 6-месечния срок, необходим за обществено допитване преди одобрението на който и да било устройствен план. С други думи, действията на комисията срещу Испания следват своя ход и на 26 януари тази година бе приета мярка срещу Испания, като бе доведена до знанието на съответните власти и следващата стъпка ще бъде вече съдебно предявена съдебна мярка дирене срещу Испания пред съда на европейските общности. Повдигане на дело. Виждаме, значи, че устройственото планиране в никакъв случай не е забравено и Еврокомисията започва процес за правонарушение, започнала го е и продължава да го следва срещу Испания. Заведено е, заведен е този процес срещу Испания именно по повод на цитираното от жалбовносителя място. Тъй като става дума, освен това и за построяване на магистрала в близост, се намесва и друг вид процес – по силата на който всички граждани, включително и вносителите на петицията, могат да изразят мнението си относно предлагания проект и ако не са съгласни да изложат някакво альтернативно решение. Магистралата, за която тук става дума, все още не е получила разрешение и нещата и тук не са решени. И в заключение, Еврокомисията не е установила никакво друго нарушение на европейското екологично или право, свързано с околната среда, което да е различно от цитираното тук, а именно нарушение на управлението на хидроресурсите. Благодаря. Сега има думата господин Андрея. Госпожа Андреас. Сеньора, сеньора, е, señora, <clears throat> The case brought here by... Делото, случаят представен от господин Бел е още един пример за невъзможността на британски гражданин да се ползва от правото си на собственост, която е придобил по законен начин в Испания. Отговорът даден от испанските власти – е, че в първия случай хидроложките планове в тази връзка има нарушение на правилата и сега това се анализира и санкционира от Европейската комисия. Това обаче по никакъв начин не решава проблемите на хората, които се опитват да живеят в тези къщи. Що се отнася до магистралата, отговорът на испанските власти е, че това е проект, който все още не е утвърден. Хората, които живеят в тези къщи, понасят последиците от работите започнати във връзка с магистралата. Мисля, че от доста години на, на тази комисия се представят подобни случаи и е крайно време да се предприемат мерки, които да принудят испанските власти да защитят гражданите, независимо от тяхната националност, които живеят в Испания, да защити човешките им права. Европейската комисия няма особено желание да говори за защита на правата на човека, въпреки че Лисабонския договор е, съдържа процедурата, според която да се прилага е, тази конвенция, конвенцията по правата на човека, Европейския съюз не иска да говори за нарушаване на правата на човека в различни държави членки. Аз мисля, че това е лицемерие и по никакъв начин не повишава репутацията на Европейския съюз пред гражданите и пред данакопаците, които го финансират. Ето защо призовавам парламентарната комисия да призове е, испанските власти да отговорят на тези е, петиции и въпросът да бъде решен веднъж завинаги по начин, който да спазва е, регламентите за крайбрежните води, за рамковата директива за водата и всички директиви и рамкови директиви, които създават проблеми е, и на, испанските, и на чуждестранни граждани, живеещи в Испания. Хелмер има думата. Uh, um, Благодаря, господин председателю. Аз съм член на парламента от 11,5 години. И за целият този период съм получавал непрекъснато писма от хора, които е, страдат от същия проблем – както жълбоподателите. Купуват добросъвестно къщи с адвокатски съвет, с издържани договори и след това установяват, че от къщите им ги изхвърлят под един невъобразим претекст. Много пъти, както госпожа Андреасен казва, сме обсъждали проблема тук в тази комисия без никакъв напредък. Всъщност, нищо не ме ядосва повече, нищо не ме притеснява повече от това непрекъснато да се налага да сядам и да пиша на избирателите си, да казвам, знам какви са проблемите ви, получавам много жалби, но нищо не мога да направя, нищо не може да направи и Европейският съюз. Връщам се сега на отговора, който ни бе даден или е, липсата на отговор от страна на Европейската комисия. Представителят на, на комисията с едно изречение игнорира проблема с вечните права, след което надълго и на широко говори е, за неясните е, екологични правила, директивата за водите Натура 2000. Не, ние тук говорим за фундаментално право на гражданите в Европейския съюз. И това е правото на собственост. То заслужава повече от едно изречение. Представителят на комисията казва Вечното право от компетентността на държавите членки. Моля комисията да ми обясни, защо имаме Европейска конвенция за правата на човека, защо в нея е записано, че имаме право на собственост, когато вие можете да го прескочите с едно изречение. Хора, които спестяванията си от целия си живот са а, вложили в дом в Испания, могат да изгубят този дом без никакви изгледи за възстановяването му. Защо комисията не може да се справя с тези проблеми? Защо не може да отговори на искането на жалбоподателя да помисли за спиране на европейското финансиране в Испания, докато испанските компетентни органи не започнат да спазват Европейската конвенция за правата на човека? Е, в парламента или друга, господин председателю, аз е, не съм е, привърженик е, на изказвания в полза на Европейската харта за правата на човека, е, но смятам, че правото на собственост и в Европа и навсякъде по света трябва да бъде признато. То трябва да бъде признато и в Испания. Комисията има механизми и трябва да ги използва за а, защита на това право. Отговора, който чухме днес, е абсолютно плачевен. Благодаря, господин Макмилан Скот. Благодаря, господин председател. Аз съм тук от 26 години. В, по време на първия мандат, в кой, когато дойдох тук, получих няколко писма от мои избиратели в Йоркшир, които са купили имоти в Испания, понякога в Португалия. И в резултат на нарастващите тревоги аз бях назначен за специален докладчик от тази комисия, за да напиша доклад за трансграничните имоти и таймшер и съвместното ползване на собствеността. Докладът беше прият през 1988 година. По това време Европейската комисия каза, че Европейския съюз няма компетенции в областта на имуществените права. Нещата сега се промениха с хартата за правата на човека. Там има два нови елемента правата на децата и второ права върху собствеността. И аз мисля, че в Европейския съд има известна натрупана съдебна практика. получих документи от правната служба на парламента, които говорят за това. И аз мисля, че Европейската комисия сега трябва да престане да се позовава на второстепенни елементи в случая, като околната среда, и да се съсредоточи върху е, човешките права на отделните европейски граждани. Днес след обяд парламентарната комисия ще разговаря с госпожа Рединг. Тя ще има какво да ни каже за новите права, проистичащи от договора. Така че в известен смисъл има а, правно решение, обаче политическо решение. Трябва да кажа, че в 26-те години опит, особено по отношение на британските граждани, които купуват имоти в е, Испания и Португалия, проблемите възникват предимно в е, Испания. Нямам нищо против Испания. Има в някои случаи е, са възниквали проблеми с околната среда, но това е много рядко. И може би госпожа Окън има някакво предложение, или може би вие, господин председател, имате някакво предложение за това как да процедираме от тук нататък. На мен ми се струва, че Европейският съюз, който има законодателство, не обръщащо внимание на правото на собственост, не прави добре. Крайно време нещата да се променят. Благодаря. Благодаря ви, господин. Господин Макмилан, сега господин Тайлар. Yeah. Uh... Благодаря, господин председател. Аз пък съм депутат от 6 месеца и много бързо стигна до заключението, че тук нещо не е в ения. Е, очевидно, вие имате много по-дълъг опит е, от мен и сигурно можете да сте по-полезни при разработването на альтернатива. Това не може да продължава. Не можем да допуснем нещата да продължават. Рамковата директива за водите може и да е един инструмент, който да използваме. Модността на испанското правителство при изпълнението на плановете и задълженията е очевидно пречка пред решаването на въпросите. Сега за правата на човека – не може един закон за един гражданин, друг закон за други граждани. Необходима е последователност. И аз е, мисля, че това трябва да бъде основният ни довод, основната ни теза. Ето защо аз призовавам комисията, Европейската комисия, парламентарната комисия и всички от които зависи да помислят за това как да решат проблемите на хората, които са страдали от много несправедливост. Благодаря, господин Итургайс има думата. Благодаря ви, господин председателю. Ще бъда кратък. Ще бъда кратък, защото смятам, че моите колеги и приятели от Обединено кралство, господин Макмилан най-паче, посочиха ясно как стоят нещата. Когато изслушах и аз изложението на комисията, си замислих за това, че има и много, много произтичащи от Испания жалби, свързани с устройственото планиране, с градоустройството и така нататък. Това е хубаво. Сега, ние тук в парламентарната комисия по петиции трябва ясно да предаде следното послание на гражданите. Имаме, разбира се, власт, но тя е ограничена. Имаме правомощия, разбира се, но и, тя, и те са ограничени. Нещата са такива, каквито са. Ясно е, че можем да се борим, да противостоим и го правим, но всяко нещо си има ограничения, ние включително. Често сме действали радикално, канили сме представители на испанското правителство, за да ни даде обяснение за градоустройствено планиране, за териториално планиране, за закона за бреговата ивица. Тоест, път проправихме до вратите на испанските власти и можем да го постелем с писмата, които сме им написали. Канили сме представители на Испанското правителство да дойде тук и да ни даде е, своята позиция, да ни я изложи. Работим, разбира се, в сътрудничество и с Комисията по опазване на околната среда, с Комисията по правни въпроси, където нещата могат да придобият е, един друг оттенък и може да се действа малко по-хардлайнерски, ако позволите израза. <laughs> имаме на испански един начин да наричаме тези неща. Ту се крият, ту се появяват също като една река в Андалусия, която или се наводнява, или изчезвате и ние така. Испанският закон не е съвършен, особено този свързан с опазването на бреговата ивица от политическата позиция на моята партия, Народна партия, този закон определено търпи критика и когато спечелим следващите избори, това ще бъде първото нещо, с което ще се заемем. Но, пак повтарям, пак повтарям, колко пъти, безкрайно много, говорим по, по тези въпроси и колкото пъти се върнем на този въпрос, пак ще изслу, чуем същото, което току-що чухме. Можем да си спестим всичките тия разисквания и направо да принтираме още веднъж протоколите от миналото заседание. Пак повтарям, защо това е така? Ами защото комисията по петиции има своите ограничения. Така че нека да изясним на европейското гражданство какви са нашите правомощи. Ако не го направим, нито ще сме полезни на гражданите, нито на самите себе си. Благодаря. Сега давам думата госпожа Аукен. Моля да е кратка, защото ако не, ще стоим, ще стоим тук до вечера. Благодаря. Е, е, just... Ще се постарая. Първо, искам да кажа, че много пъти съм се съгласявала с господин Наскот. Знаем, че имаме проблем, много пъти сме сезирани с него. И не става дума само за британски граждани. От моя доклад си спомням, че има ощетени граждани из цяла Европа. Голяма част от тях са и испански граждани. Two things more. Е, we have the immediate possibility as... Имаме непосредствената възможност, е, очертана е, в моя доклад. Да спрем парите. Но помните какво стана миналия път, последния път, когато а, е, обсъждахме бюджета? бюджетната комисия направи всичко възможно да не се гласува това изменение. Не беше справедливо третирането при това и изменение. Просто изменението беше бутнато страни, защото постигнахме компромис. Имаше намаляване на парите, но те не бяха спрени. Не беше справедливо. Нали? Така имам чувството, че някой се пребори за това. Значи възможностите не са свързани само с парите. Аз бих призовала всички, не използвайте хартата – защото хартата е изрично е, вписана в договора и е, изрично се казва в член 11, е, че Европейският съюз не разпростира властта си върху държавите членки. И комисията много пъти казва, не въжи това за комисията, тя не може да се намеси. Това е вярно, обаче съществува и член 7 и тук трябва много да внимаваме, когато използваме член 7. Защото ако използвате тази разпоредба, стигате до драматични а, ситуации. имаме медийни случаи, като в Румъния, в Унгария, при които член 7 е уместен, но той не трябва да бъде предмет на злоупотреба. Член 7 ни позволява а, някои неща. time we have at least three steps where the majority in the parliament or one third of the member states or the commission can say something is wrong here. Нали, някой трябва да каже, тук има сериозен проблем. Можете да наречете това е, жълта карта. Сега, ако жълтата карта работи, мисля, че е, 4 е, пети от а, депутатите а, могат да вдигнат червен картон и да кажат да, наистина се нуждаем от разследване. В този случай имаме проблем, по който нищо не се е променило от години. Improves. There you deprive people from voting rights and all this, but this is we are far from that, but we are not, we are close to to do something where we use Article нали, по член 7 имаме някои възможности и без в този случай да го използваме, можем да постигнем близки резултати. Така съм написала и в доклада си. Този път вече трябва сериозно да помислим. И е, тук е, няма нищо общо изобщо закона за крайбрежието. Сега, този закон се използва много ако този закон беше е, прилаган както трябва, Испания щеше ще да бъде прекрасно място, но той се използва много произволно. Не обърквайте тук закона за крайбрежието. Просто искам да подчертая. За разочароващо е, че комисията все още не е открила, че член 7 съществува. Сериозна е ситуацията. И господин председателю, гражданите на Европа идват при нас със сълзи на очи. Длъжни сме да се слушаме тях. И те са от всички държави е, членки. Нали? Е, аз нямам а, е, дом в Испания, нека това да ви кажа, обаче смятам, че ние сме длъжни да защитим техните интереси. Много благодаря. Моля, господа евродепутатите да ограничават ораторския си план, защото напредва много времето. Благодаря. Благодаря, каза господин Мартинес Мартинес. Ще бъда кратък. Това, което каза госпожа Алкен преди малко за хартата, е меко казано неразбираемо и неприемливо. Не знам защо го каза. Хубаво е, че се сещаме за хартата, но още по-хубаво е да се сещаме и за конвенцията за човешки права. Радвам се, да видя как колеги, които обикновенно са против, радикално против това Евросъюза да подпише Конвенцията на човешки, за човешки права. Радвам се, значи, е, че такива едни колеги в друг един контекст защитават човешките права, харти, конвенции и така нататък. Разбира се, че е, сме склонни да подкрепим едно такова право, толкова фундаментално и ненакърнимо, като подаването на жалба срещу административно действие. Извинявай, Едуард, е, оставиме да се доизкажа. Всеки гражданин може да подаде жалба срещу съда за защита на човешки права това може, няма нищо общо с Евросъюза. Това е вън от Евросъюза, но не поради това е неприложим като законодателство. Варианта, който ви предлагам, всеки един европейски гражданин има право да се обърне към съда за защита на човешките права. Точно за това съществува един такъв съд. В противен случай нямаше да съществува това би отворило още един път за разрешаване, тъй като присъдите на съда в Страсбург са абсолютно задължителни и не подлежат на обжалване. И така, тъй като отворихме дума за човешките права, вярно е, че има хора, за които правото на частна собственост има примат над всички останали права. Ние, има обаче хора, които не споделят едно такова виждане. Има хора, сред които съм и аз, които смятаме, че частната собственост е много важна, но има и други права, човешки, колективни, които имат примат на тази частна собственост. Вижте сега, колеги, Очевидно е, очевидно е, защото всъщност е, е написано черно на бяло в разказите на Джонатан Ирвинг или на Проспер Мериме, където четем описания от 19 век на, за Испания като една, меко казана, варварска страна на бандити, разбойници и пладнешки обирници. Нещата са доста променени от а, онова време. Така че подкрепям казаното от колегата и Тургайс за правомощията на нашата комисия по петиции. Тя е, се превръща често в рамо, на което плачат оскърбените и обидени европейски граждани и си остава само до там. Идват тук, изслушваме ги, утешаваме ги доколкото можем, продължаваме да приемаме нови жалби, продължаваме да държим открити без разрешение вече поступилите и в крайна сметка какво постигаме с всичко това? създаваме чувство на разочарование. Разочарованието обаче е човешко чувство и човешко право съществува. Няма как да го избегнем. И е нормално, когато се чувстваш измамен, излъган, подведен, имаш право да се оплачеш. Разбира се. Разбира се, че в Испания зачитаме човешките права. Зачитаме човешките права, защото, освен всичко останало, в продължение на 40 години бяхме подложени на пълна липса на всякакви човешки права. С изключение, разбира се, на правото на частна собственост, защото испанската диктатура, както всъщност и чилийската диктатура, както и много други диктатури, които се подвизаваха тук в западната част на континента, потъпкваха много други човешки права, но тачеха и го отворяха правото за частна собственост. Така че, повтарям, Испания зачита човешките права. Разбира се ги зачита. Как няма да ги защита? Но, обръщам се към колегите, не само колегите, които са тук, а изобщо. Защо не си зададете въпроса? Защо въпреки всички тези писма, тези дебати, спорове и прочие, защо въпреки всичко това, през миналата година все пак продължаваше да има и немци, австрийци, англичани, които въпреки всички тези злини в Испания продължават да купуват собственост и имот там, при това в двойна пропорция, през, сравнено с предходната година. Или много лошо са ги информирали тези граждани от Англия, Германия и Австрия или пък са просто мазохисти. Просто има хора за всичко. Има, човек има право да отиде да инвестира в страна, където всички му клатят пръст и му казват застрашително, че ще го уберат. Аз живея, например, в един квартал, дето съм единствен испанец. Всички останали са англичани, германци, австрийци, а, пардон, има един швейцарец. И не съм чул, даже и аз самият не се оплаквам, никой от съседите ми не се оплаква, някой да го е обрал, измамил и други такива ужаси. Има, разбира се, проблеми, има нередности, има и начин да им се противодейства. Сега, да обрисуваме един такъв образ на Испания като място, където се потъпкват безогледно човешките права. Това е гротескно, позволете ми. И всички тези думи и словоизлияния, които се повтарят непрекъснато, на тях бих им казала аз пък, че в Лондон можеш да притежаваш имот само за 90 години. Не знам дали в Лондон или изобщо в цялото Обединено кралство. Аз обаче не бих изтълкувал това като обир от страна на правителството, което дава право за ползване и собственост през 90 години, след това го изземва. Разбира се, че има различни тълкования, различни гледни точки но нека да не забравяме уважението, което дължим на всички държави членки. Зачитането на човешките права ни обединява. И има гаранции това да се спазва при всякакъв вид обстоятелства. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви и разбира се, че ще продължаваме да получаваме такива петиции, разбира се, че ще продължаваме да държим открити смисъл без окончателно решение хиляди други вече получени. Такъв е живота. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Мартинес Мартинес. Пак казвам, че имаме много малко време. Господин госпожа Хепмен, Гутиерес, Бустинаро, Андреасън и Макмилан. Десет минути ни остават за всичките тези оратори. Трябва да продължим след това с дневния ред, защото представителите на комисията няма да могат да бъдат тук при нас след обед, така че моля 50 секунди. 50 секунди се едно, че сме на пленарно. По същия начин. Или най-много една минута. Ако вече нещо е казано, моля да не го повтаряте защото нещата ще продължават да бъдат обсъждани. И сега само едно предложение, моля ви, госпожо Верман, от вас. Благодаря. Ще бъда много кратка. Няма да говоря за права върху собственост от гледна точка на харта на основните права, защото там има много ясни правила. Ще повдигна обаче друг проблем, свързан с компетенциите на комисията. На 15 октомври 2003 година комисията излезе със съобщение – след влизането в сила на договора Уници. Член 7 от договора за Европейския съюз за насърчаване на основните права в Европейския съюз се казва, че Ницкия договор дава възможност тогава, когато има опасност от сериозно нарушаване на правата, да предприеме действия. Европейската комисия също така носи отговорност да следи за спазването на правата на човека. Така че компетенциите на комисията съществуват в тази област от 2003 година, сега след влизането в сила на Лисабонския договор. Хартата на основните права е задължителна. Е защо Европейската комисия няма правомощия? Госпожа Готиерес, една минута. Европа никога не се е занимавала, както му е редът, с правото на собственост. Няма да говоря сега по испанския въпрос, но искам да цитирам принципно за това колко меко гледа Европа на връщането на собственост и зета на времето в страните в източна Европа. В Харватска, например, има един вопиющ случай на несправедливост. Просто е срамно това, което се случва в Европа и затварянето на очите на всички ни. В Северна Испания – в Северна Испания има такъв един пресен случай, където един кмет в условията на днешна демократична Испания отчужди терени, пълни с исторически паметници от 18-19 век, просто защото му трябваха за друга цел. Има, освен всичко останало, в Испания и хиляди незаконни жилища, които са незаконни, защото са построени в неурегулирана, не вляза в регулация земя. В някои испански закони не само, че не се зачита правото на частна собственост, а тя направо се потъпква. Това, което каза Макмилан. Разбира се, че е вярно, може да се усее от него зърното от плявата и пак ще остане същината. В Испания регионалното местно законодателство е изключително двойствено и позволява да се спекулира с него в зависимост от тълкованието и интереса, на който то служи. Страдат от това гражданите. Много хора купуват жилища, плащат данъци и регистрират неправомерно своите имоти, просто защото процедурата е много тежка и те предпочитат да отидат само при нотариуса, а не при хилядите други служебни лица, които трябва да узаконят сделката. Така че аз съм за казаното от Макмилан Скот. Благодаря. Сега думата има господин Бостинар. I will speak in Romanian. First, trebuie să ținem cont de conținutul petiției. Трябва да държим сметка за съдържанието на петицията, както и целта и предмета на тази петиция. Също така трябва да държим сметка и за отговора даден на Европейската комисия на проблема повдигнат в петицията. Трябва да държим също така и липсата на реакция от страна на испанските власти. Трябва да държим сметка за всички тези елементи. Много често за петициите 8 до 12 говорим за е, дейности, които ще бъдат предприяти. Те все още не са предприяти. Не можем да кажем, че нещо е предприето. Аз предлагам тези петиции да останат отворени. По-нататък Европейската комисия трябва да се свър... да предупреди съответните власти, да поиска от тях информация и също така ние трябва да искаме от Европейската комисия да следи ситуацията отблизо. Ясно е, че неприемливо да се каже, че Испания е корумпирана държава. Не може да се каже онова, което казаха някои колеги, че Испания е разбойническа държава. Не могат да се слагат такива етикети на европейски страни. Не бива да забравяме, че Испания беше ръководена от правителство на десницата. Сега ситуацията е по-различна, но нещата си остават сложни. Аз бих искал испанските колеги да не решават тук идеологическите си вътрешно-политически спорове. Благодаря искам да кажа, че по отношение на тези петиции, подобни петиции, представени през последните 3-4 десетилетия, се въртят около основния въпрос. Разумно и правно ли е Европейския съвет да финансира региони, в които имат такива нарушения? Съгласен съм с господин Ретургайс. Тази петиция трябва да бъде изпратена в Комисията по бюджета и Комисията по бюджетен контрол и трябва да се погрижим средства да бъдат блокирани, докато не бъде намерено решение. Също така, по отношение на казаното от господин Мартина за компетенциите на съвета. Той не издава задължителни решения, а препоръки и решенията след това се връщат към националните е, съдилища. Господин Макмилан. Точно по този въпрос. Искам е, да взема повод от казаното от господин Мартинес. Доколкото разбирам, е, Конвенцията за правата на човека от 1949 година има протокол Едно за защита на правото на собственост. Испания не е подписала протокола, следователно той не е приложим към Испания. Но в заключение казвам, въпросът трябва да остане открит. Досието да остане открито. И освен това, ние като комисия трябва да преценим дали да не използваме новите елементи в хартата на основните права, включена в договора за Европейски съюз. И да преценим, да анализираме точно каква е компетентността на комисията в тази сфера. Благодаря представителя на комисията. А, извинете, извинете, за секунда, каза председателя. Sí, representante de la comisión, por Председателя на комисията, след това вносителя на петицията. Благодаря, господин председателю. Ще се изкажа кратко. Е, ситуацията с водите беше драматична и преминахме от нея към е, фундаменталните права. Господин Мартинес и други е, евродепутати правилно ни е, припомниха е, основните елементи на хартата, член 51, но искам е, да се спра на два дребни елемента по-конкретно и казаното във връзка с бюджет. На госпожа Окън бих припомнил, че е, това, което стана в дебата по бюджета, беше, че имаше предложение да се блокират средствата от регионалните фондове в Испания, докато а, продължава практиката да се издава разрешение за строеж а, при отрицателно становище на органите по водоснабдяване. Изменението беше внесено в пленарно заседание, но падна на първо гласуване. Помня, защото а, бях там и, и този факт ме порази. На госпожа Въртман искам също а, да кажа нещо. Тя говори за известие от комисията от 2003 година относно а, фундаменталните права. Всъщност, това известие което няма правно задължителен характер, в основни линии излагаше доводи за създаването на Агенцията за правата на човека, която сега съществува. Може би и комисията може да поиска становище от тази агенция, за да подпомогне разискванията си. Вносителя сега на петицията има думата за заключителни бележки. Не знам как да отговоря на всичко чуто. Само ще кажа, че като граждани на Европейския съюз, като потребител на решенията на Европейския парламент и Европейската комисия съм разочарован от това, че този орган смята, че не разполага с необходимите компетенции да изисква държава членка, получила сериозно финансиране, да спазва основни права на човека. Благодаря. Наистина, след този разгорещен дебат се налага извода, че петицията продължава да стои открита, тъй като комисията преди пет дена заведе процедура за нарушение на прилагането в Испания на рамковата директива за водите. Това е, обърн, това е насочено към Испанското централно правителство, както и към местните власти в Валенсия, защото те всъщност е, въвеждат, е, транспонират европейското законодателство, но градоустройствените, градоустройствените първомощи продължава да бъдат на местно равнище, а именно на Валенсия и нейната управа, наречена Дженералитат Валенсиана. И така, всички е, преждеговоривши, както и самият е, вносител на петицията, вече обясниха. Следва да се обърнем към тази Дженералитат Валенсиана и да попитаме какво се случва с взетото решение за едно устройствено планиране, взето през 2009 година, което все още не е въведено в практиката. Да ви припомня само, Приключихме, значи, всъщност по този въпрос и само ви припомням, че госпожа Рединг ще бъде днес тук, за да говорим по въпросите за човешките права. Тоест, вписва се в казуистиката, с която се занимавахме току-що, когато говорим тук в комисията за случаи от различните държави членки и за конкретни случаи на незачетени човешки права, това в никакъв случай не значи, че въпросната страна е охулвана и критикувана преди малко. В, е, говорихме по въпроса за нарушения в България, в Испания. Това, за съжаление, се случва. За съжаление, казвам, но пък за щастие в Испания времето е хубаво, слънцето грее непрекъснато, испанците са гостоприемени, гостолюбив народ открит за съжителство по традиционни и културни обичаи. Така че никой никого не атакува, просто цитираме конкретни случаи. Е така? Смятам, смятам, че не е зле. Сега, въпреки че имаме все още няколко, т.е. имаме съвсем малко минутки до следващата, до посещението на госпожа Рединг. Смятам обаче, че можем да преминем към 11-та точка. Пардон, по 8 та точка. Хосе Антонио Муньос Грау относно замърсяването на река Сегура в района на Мурсия. Не я оставихме за после. Давам думата на комисията сега за изложение на случая. Благодаря. Благодаря, казва председателя на комисията. Става дума за два вида проблематика. На първо място проблематикът свързана с за изпълнение на предписанията на, реглати, на директивата за качество на водите и обработването им с нитрати. И от друга страна пък е директивата за обработване на отходни, отводни и отпадъчни води. Комисията проведе и всъщност продължава да провежда изследвания, разследвания, извинете, по тези две директиви. По директивата за нитратите, Искам да ви информирам, че се започна процедура за нарушение срещу Испания за неприлагане и не спазване на предписанията на тази директива. Мурсия вече не е предмет на това съдебно дирене, защото съответните компетентни власти още през юли 2008 година отговориха на изискванията и така всъщност спазиха 13 член. С други думи, вече няма причина те да бъдат санкционирани приемането и съдържанието на програмите за действие в тези засегнати региони обхванаха най-уязвимите зони, така както се предписва в член 50. Какво искам да кажа с всичко това? Че по въпроса за директивата за нитратите нещата са изчистени. Втора точка на петицията, а именно спазване на директивата за битови отходни води. Подчертавам, Както всъщност вече няколкократно сме го правили, комисията стартира и продължава да придвижва редица процедури, санкциониращи процедури срещу Испания като държава и регион Мурсия в частност. Реката Сегура в Мурсия обаче вече, така както нещата и качеството на водата в частност стоят днес, няма причини за санкциониращи действия. Все още продължава да има някои конкретни пунктове, чието отходни води все пак продължават да се оттичат в река Сегура, но това са конкретни и случаи, представляващи по-скоро изключение. Нещата се, са, днес са разрешени положително. Госпожа Гутиерес Кортинес. Да, казаха вече от комисията, че през 2010 година всичко вече се разреши и много от финансирането на структурните фондове бе насочено именно към обработване на тези отходни вони. С други думи, виждаме как тук имаме един положителен пример за европейско действие. Така че не разбирам защо продължаваме да говорим по този въпрос, по въпрос на тази петиция. Тя е разрешена положително. Защо продължаваме да губим време и ние и комисията? Сега, по повод за устройственото планиране на речните корита, пак повтарям, че това продължава да бъде местна прерогатива, но от друга страна е подчинено на Европейската директива за управление на водите. И за това трябва да притисне малко централното правителство, за да притисне то на свой ред регионалните власти. Имаме винаги обаче много времеви ограничения, така че нека да занимаваме с вече разрешени въпроси. Благодаря, каза председателя. Както от, от комисията, така и от госпожа Готиерес разбирам, че това е разрешен въпрос. Минаваме с други думи към 12-та точка, а именно петиция, представена от Педро Куевас Куето с испанско гражданство относно автомагистралата А8 Кантабрико. Комисията има думата. Да, благодаря. Това е петиция, свързана с така наречената магистрала, наречена Аутовия дел Кантабрико или А8 в Северна Испания и по-точно отсечката между Янес в Астуриас до Кантабрия, другата автономна общност. Това е свързано с директивата за околна среда и за културни и исторически паметници, тъй като там се намират пещерите в Куарта Ментеро. Според вносителя на инвестицията те ще пострадат. Службите на комисията проучиха изложените от носителя аргументи и информацията, която той ни предостави, вече е в вече е обработена. Според нас, най-важната директива, която следва да се приложи тук е директивата за въздействие на околната среда. Тя е свързана с много обществени и частни проекти. Разликата е между това, кое, кое допълнение се прилага първо или втора. Първо или второ. И допълнение или анекс първи следва да се приложи в случая на автомагистралите. В този смисъл е задължителен ОВОС преди започване на строежа когато говорим за околна среда, не бива да забравяме, че околната среда обхваща и историческите културни паметници. Тоест, не говорим само за въздействие върху околната смисъл на природната среда, а и за културната, традиционната, историческата среда. Еврокомисията вече бе се запознала и започнала да работи по този въпрос, тъй като бе внесена жалба през 2005 година тя бе изоставена петицията не бе довършена, тъй като не се събраха достатъчно доказателствени материали. Позволете да почертая, че този проект представлява 22 километрова отсечка и е била подложена на този процес по ОВОз. ОВОз бе прият от от на околната среда на 25 януари 2006 година и публикувана в местния държавен вестник. Това го пише в съобщението, като и прати Еврокомисията на вас, като комисия Пети. Позволете да посоча и, че проектът е много спорен, много противоречив, тъй като имаше два овоса първият през 1993 година и вторият през 1997 година. Защо бяха следвани две процедури? Ами защото началната концепция на проекта бе пригодена именно по предписанията на тези оценки за въздействие, за да се запази терена и терена принадлежащ на Натура 2000. Нека да посочим, че съответните бюра на Министерството на културата взеха участие. И в заключение Позволете отново да подчертая, че проектът е много спорен, обжалван няколкократно пред испански съдебни инстанции и според нашата информация има един, едно административно дело, което все още е висящо и чака разрешение пред Централния испански съд. Не става дума обаче за нарушение, поне по мнение на комисията, не става дума за нарушение на европейското право, тъй като се е спазила процедурата за ОВОз и тези оценки са били положителни. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Мунис. Моля да сте кратка. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Да, това е много важна пътна структура магистралата Кантабрико. Нейният, нейният маршрут бе вече променен по време на социалистическото управление – не влизам тук в подробности, просто подчертавам факта, че е, социалистическото правителство е било винаги изключително чувствително към зачитането на екологичното законодателство в Европа и в Испания. Позволете да уточня, че всички жалби, които са били заведени, след това са били прекратени и препратени направо към деловодството, тъй като не се е щело, че съществува каквото и да било нарушение на право, било то свързано с опазване на природата, на културните паметници или на частната собственост. И така, смятам, че и тази петиция и, то, и това трето издание всъщност на петицията може отново да го пратим директно към архивите. Аз не съм член на комисията, титулярен, аз съм заместник, но позволете да изразя мнение, че няма защо да си губим времето, когато е очевидно разрешен вече случаят. Разбира се, че когато някой европейски гражданин се обърне към комисията по петиции, трябва да получи отговор, но нека да не използваме тази конюнктура, за да разпалваме огъня на политическите страсти и да си организираме медиен спектакъл. Когато когато нещо е ясно и просто и когато е очевидно, че всички инстанции са били във всеки един момент съвсем чисти пред закона, смятам, че просто не си заслужава труда и усилието да преливаме от пусто в празно. Благодаря. И сега, заключение, госпожа Готиерес Кортинес. Аз познавам много добре тая магистрала и познавам много добре а, страховитите и последствия дубки и строежи. Та, този регион, контролът регионът, наречен Кантабрия, не е много богат регион. Хората там живеят скромно. Така че магистралата е жизненно важна пътна артерия. Позволете сега да подчертая, че когато се прилага директивата за опазване на околната среда, тя има примат над културното и историческо наследство. Поне това е валидно за строителството на пътни структури. И моля да се изследва в дълбочина този испански случай, защото това е единственото място, където пътната структура не държи сметка за историческото и културно наследство и само се съобразява с екологичната красота на пейзажа. И сега за последно госпожа Мунис. Мисля, че нещата малко излизат от а, руслото. Преди малко сметнахме за приключен дебата за Мурсия, а сега по същите тези причини поддържаме открит дебата за Кантабрия. Защо в един случай уважаваме мнението на комисията, а в друг случай не? И това не е първия случай. Други случаи, три ни, по-конкретно, ни свидетелстват, че юрисдикцията в държавите членки се развива и протича по начин различен от този, който имаме тук в Европарламента. Няма защо да слагаме знак на равенство между приключването на някоя петиция и на работата по нея в Европарламента. Това не значи, повтарям, че европейският или испански граждани не може да да се обърне към своя съответен тук това, което ни занимава, са евентуалните нарушения на европейско правило, на европейско право. Така поне ни съветват е, юристите. Не виждам каква е разликата. Не виждам каква е разликата, защо в случая е, с Мурсия процедираме по един начин, а сега искате да процедираме по друг. Разбира се, само тук, в Европейския парламент, приключваме гражданите, могат да се обръщат към съответните си съдилища. Добре, благодаря, каза председателя. В случая, който ни занимава, можем да счетем нещата за приключени, защото не е намерено никакво правонарушение на европейското право. Ако госпожа Готиерес Кортинес не е съгласна, може да, заве, да внесе нова жалба. Да, казва госпожа Готиерес. В Мурсия нещата са различни. Има замърсена река, после преставаме да я замърсяваме. Сега, когато говорим за устойчивост и за зачитане на един устойчив ландшафт, нещата са други. Просто отлагаме едно нещастие, което в момента е избегнато, но утре или други ден може отново да надвисне като заплаха. Това искам да ви подчертая подчертая, че концепцията е различна. Съдържанието на една жалба за замърсяване на река от жалба за неустойчиво развитие, предизвикано от, от е, пътна инфраструктура. Аз самата често съм посещавала такива кариери, такива пещери, които поради строителството на магистрала са пострадвали. Благодаря ви, казва председателя. Пак ви повтарям, имате възможност, госпожо Готиерес, да внесете нова жалба. Сега нещата обаче следва да бъдат приключени. Ако вие обаче смятате, че нещата не са разрешени, може да повдигнете, да подбудите една нова петиция. Аз ви казвам, каза госпожа Готирес, да не приключваме с дебата, да не я закриваме тази петиция, защото не знаем как стоят нещата. Необратимостта има примат на всичко останало и срещу тази евентуална бъдеща необратимост аз протестирам. Благодаря, каза председателя когато някой депутат изрично иска да не се приключва жалбата, то това неговото или нейното мнение се уважава. Така че ето сега пак а, имаме такъв един случай и не приключваме, значи, тази жалба. 13-14 точка от дневния ред ще се обсъдят на следващото ни заседание, не днес след обед, а следващия път. Пет минути почивка и продължаваме с заседанието на координаторите. Благодаря.